нещата ще стават все по-добри. Предлагаме ви дневен ред, който всички вероятно имате пред себе си. Не предвиждаме изменения. Надявам се, че го одобрявате в този му вид. А, втора точка от дневния ред са съобщения на председателя. Те са две-три. Първо, сред нас има телевизионен екип от главна дирекция комуникация която снима за нашите посетители, за да видят как работи. Доста ни е празничка залата, но ще пуснем телевизионния екип да работи. Това беше съобщение номер едно от председателя. Второ съобщение. По време на нашето заседание в Крайбон, в Петър, Петърсберг, 45 министри на околната среда от 45 държави заседават с опит да внесат ново, така, да дадат нов пласък тласък на преговорите за измененията на климата от САЩ до Австралия, но нещата изглеждат по-скоро песимистично, по-скоро света е е, включил на задна скорост. Трябва да се постараем да спрем този процес. Надяваме се, че заседанието в Петерсберг край Бон ще бъде полезно. Междувременно има някои по-така дребни резултати. За сега не се стига до голямо споразумение, но пък се говори за някои малки конкретни проекти. Надяваме се, че до заседанието на ОНЕ ще има вече и профилирани искания. И третото ми съобщение е свързано с множеството гласувания утре в връзка с доклада за КПКЗ, както и за дървения материал и за новите храни. Докладчиците чухте имената им. Аз погледнах предложенията за изменения и за радост на нашата комисия мога да кажа, че реших член 66 алинея 3 да бъде нашия фаворит. Там се казва, че ако между първо и второ четене са се състояли, състояли избори за Европейски парламент, председателят на комисията може да отмени ограниченията, които иначе биха били в сила при второ четене и преразглеждане. Не ме обвинявайте в произвол, просто се възползвам от този член. Така че утре сутринта всеки да гласува по съвест, за да се види какво е политическото мнение на новоизбрания парламент. Има само едно отклонение, без което не може. На второ четене само членовете на нашата комисия могат да внасят изменения. Един от нашите колеги беше много старателен, но той пък не е от комисията. Така че по отношение на КПК за предложенията 24, 254, 206 и 320 се оказват недопустими. Ще ме прощава колегата Антонио Идайлго, но такъв ни е правилника. Политическите групи могат да се подготвят за това, че утре всички останали предложения за изменения ще бъдат гласувани. На трето място срещата от 15-16 март и протокола от нея. Ако нямате забележки, ще ги сметнем за прияти. Сега сме вече на четвърта точка от дневния ред. Мнение, становище, което аз поех да напиша за доклада на колегата Чая. Знаете, че Лисабонския договор има един член 290 за делегираните а, законодателни актове, делегиране на комисията. Тук сме дали становището си по доклада Сайер 1 а сега има доклад по член 291, т.е. приложението на член 290 и тук нашата комисия беше помолена да, да даде становище. По принцип отбелязвам три неща. Първо, парламентът и съветът трябва да бъдат равнопоставени и в рамките на тази процедура, т.е. парламентът трябва да получава всички сведения, които получава и съветът. На второ място, когато става въпрос за екологични и здравни теми, не може и не бива да има ограничения. Предложението беше новата процедура по е, консултация да въжи само когато комисията я смята за целесообразна. Но аз смятам, че когато става въпрос за здравеопазване и околна среда, това са изключително важни теми за гражданите, така че трябва да се предвиди нашето участие в консултациите във всички фази. И на трето място, една по-техническа моя бележка – Комисията желая всички досегашни процедури, включително и процедурата на регулиране, да се превърнат, да се сведат до новата процедура по консултации. Но старата процедура по регулиране ни даваше повече правомощи, отколкото сегашната по консултирането, така че аз предлагам в становището си това да става по според конкретния случай, а не автоматически да се избира новата процедура, защото има случаи, в които се нуждаем от правомощия, които ни дава старта процедура по регулиране от решението за комитологията. Това са трите извинения, е, изменения, които предлагам. Колегата Йожев Чаер е докладчик. и той ще направи доклада за комисията по правни въпроси и пленарната зала. Сега ви питам, имате ли бележки под това, което каза госпожо Люпаш. Благодаря, господин председател. Имам един въпрос. Във връзка, не във връзка с казаното от вас, а във връзка с прехвърлянето, ако правилно съм разбрала на определен брой правомощия от съвета към комисията на експертите и комитологията. Мисля, че по някои специализирани въпроси, като ГМО, например, има една опасност и то сериозна това ще затрудни нашето участие, ако няма политическа намеса и ако всичко се решава в съответствие с процедурата по комитология. Може би не съм разбрала добре. Ако съм разбрала добре, да отправим едно предложение. В Лисабонския договор има съответния член, който е много разумен а, именно изпълнителната власт определя мерките за приложение. Това е комисията и държавите членки. В Лисабонския договор се предвижда рамката за тази процедура – т.е. за приложението на изпълнителните правомощия, да се одобрява от нас и съвета. Т.е. сега имаме възможност да определим кръгълните камъни на процедурата, която ще бъде подбрана по-късно за изпълнителните мерки. Мисля, че във всяка държава е така. Изпълнителната власт взема решения за прилагането и осъществяването на законодателните разпоредби, докато парламентът определя рамката на правомощията на изпълнителната власт в това отношение. Ja, dann darf ich die Kommission bitten, vielleicht dazu Stellung zu nehmen. Нека да помоля комисията да взема отношение. Herr Antoine Uh, Марио Пауло Турвейро. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да се изкажа само по един въпрос и това е по член 10 предложението на комисията за това, което наричаме автоматично изравняваме на съществуваща процедура с новите Искам да подчертая, че намерението не е да изключваме необходимостта от преоценка на старите нормативи, които според новия договор следва да са делегирани актове това следва да се осъществява по друг начин, успоредно така, че член 9 не изключва това. Член 10 е едно техническо изменение, чиято цел е да избегне регулаторните комисии да продължат да съществуват според решението от 1999 година ако не променим нещата, те ще продължат да съществуват безсрочно и ще се натъкнем на сериозни трудности. След това, ще, тъй като ще има процедура по управление и а, регулиране. Искаме да упростим нещата и всички процедури по управление и регулиране ще се превърнат в процедура по разглеждане, но това няма да бъде в ущърп на необходимостта от преразглеждане на тези актове в последствие и евентуално те ще бъдат адаптирани към изискването на член 290. Мисля, че ние трябва да направим така, че това да не бъде в ущърп на всички останали въпроси. Благодаря за тази бележка. Не виждам някой друг да желая думата по този въпрос. Мисля, че това е изобщо въпрос, който е за посветени и е от голямо значение. Добре, приемам за сведение казаното от комисията. Срокът за внасяне на измененията е 10 май на обяд. Да, 10 май на обяд. Преминаваме към следващата точка от е, дневния ред. Стандарти за емисиите от нови леки търговски преводни средства. Нашия докладчик е Мартин Каламан. Той наистина така се е потопил в темата и ще ни представи доклада си. Заповядайте, господин Каламан. Uh, Благодаря, господин председател, за милите уводни думи. Както казахте, много се радвам, че мога да представя своя доклад на тема емисиите от нови лекотоварни автомобили. Знаете, че много от аспектите на регламента за емисиите от леките автомобили – предизвикаха нали, големи е, спорове миналата година преди да е, приемем е, решенията. Имаше много, много спорове по различните регулаторни мерки, но тогава е, Съвсем ясно се каза, че лекотоварните автомобили са съвсем различен пазар. Когато става дума за леките автомобили, там много често купувачите се поддават на изкушението да купят някой автомобил, който не е непременно най-ефективният. Док... Вклю... Освен това, при е, леките автомобили е, може да бъде намален обема на колата, без да се намали броят пътници. Е, а, при, търгов... при товарните, лекотоварните автомобили положението е съвсем различно. Никой не си купува по-голям автомобил от този, който му трябва. Най-ефективният автомобил е този, който може да пренася най- точния обем товар. Ако една фирма трябва да купи две а, малки лекотоварни коли, е, а не една голяма, това всъщност отразява отрицателно на, емо, на емисиите. Освен това, а, в този пазар много често колите са дизелови, а не бензинови. Предложението беше намаление до 175 е, грама до 2015 и след това 10 грама годишно е, от 2006 до 2020 година. Това означава, че има много по-високи амбиции, отколкото при предложението за леките автомобили. Там се говореше за намаление с 35 грама от е, 2015 до 2020 година, т.е. 7 грама годишно. И така тук се иска по-амбициозно намаление, а пък е, при е, леките, е, лекотоварните автомобили възможностите да се постигнат тези намаления са много по-малки. И така, е, за това предлагам е, по-скоро да се насочим към една цел от 150 грама през 2020 година. Тя продължава да е амбициозна, но все пак е постижима и се запазват функциите, за които се използват тези е, превозни средства. Също така съм направил предложение да се приемат ограничителите на скоростта. Комисията в своето предложение е, казва, че е добре да се направи проучване по въпроса, но смятам, че а, такива ограничители а, могат а, да се приложат и това вече се прави в Великобритания. Не трябва да се а, допуска надхвърляне на тази скорост. А, и това е допустимо през 2015 година. Що се отнася до санкциите, 95 евро на грам е доста високо а, наказание, така че няма нужда то да се увеличава повече. Що се отнася до обединяването на постиженията в намаляването на емисиите, има производители, които произвеждат и лекотоварни автомобили и пътнически автомобили и те ползват едно и също шаси. Именно заради това смятам, че е странно да има различни е, изисквания. Ако може да се постигнат по-големи спестявания на емисии в областта на леките автомобили, тогава тези постижения пък могат да се е, е, прехвърлят е, в полза и на е, постиженията на усилията, които се полагат в лекотоварните автомобили. Един грам спестен въглероден диоксид си е грам спестен въглероден а, диоксид и това е. А, Независимо от това, а, кой тип коли го е спестил. От там нататък. А, так, проблема с така наречените автомобили с многоетапно производство. Това са автомобили, които а, може би не познавате достатъчно добре. Те се продават недовършени, продават се е, във вид на шеси, след това се е, предлагат на малки и средни предприятия, които инсталират върху това шаси най-различни съоръжения, е, различни корпуси, каравани и прочие. Проблемът е, че този тип производители, които инсталират допълнителните елементи върху шасито са малки и средни предприятия най-често и много трудно може от тях да се изисква а, намаляване на емисиите. Така че производителят на базовият модел трябва да е отговорен. От друга страна, пък тези производители казват, че не могат да носят отговорност за корпуса, който е инсталиран върху шасито, така че не могат да носят цялата отговорност. И в крайна сметка предложението е да се работи с предварително предварителна преценка за различните а, типове автомобили и а, също така да се разработи система за измерване на действителните емисии на тези автомобили, след като са завършени. Това няма да е лесно. Е, трябва да се създаде съответната система, трябва да има строго наблюдение на изпълнението и, е, честно казано, ще е доста трудно за производителите, които много често не знаят къде ще е, свърши техният автомобил, т.е. къде ще бъде използван. При всички положения е добре да има начин да се измерват емисиите от тези автомобили. Това са основните изменения, които предлагам към предложението на комисията. Очаквам да си сътрудничим добре с докладчиците в Сянка, с които е, вече заработихме добре и очаквам да чуя техните коментари и тези на останалите колеги. Благодаря. Благодаря на Мартин Каланан за този доклад и за труда вложен до този момент в него. Разбирате добре от сектора на лекотоварните превозни средства. Имаме известен опит с ограничаването на вредните емисии от моторни превозни средства, така че имаме известен тренинг в това отношение. Докладчик в сянка е Аня Вайс Гербер. Имате думата. Благодаря, господин председателю. Искам първо да благодаря на докладчика Мартин Каланан за чудесния доклад, който аз смятам за много удачно направен. Благодаря му и за сътрудничеството. Мисля, че когато работихме по емисиите на CO2 за МПС, сътрудничеството беше подобно добро и резултатът беше добър по подобен начин. Много конструктивно работихме. Така че а, мога да говоря само по подробностите. Както казах, докладът е отличен. След малко ще се спра на моментите, по които съм абсолютно съгласна. Това, което смятаме, че трябва да има и по-сериозни стимули, за да се насърчават екоинновациите. Според мен целта трябва да бъде не санкциите да бъдат на преден план, а, които трябва да бъдат, разбира се, както при останалите МПС, но и да създадем стимули за това производителите да произвеждат превозни средства с нулеви или сведени до минимум емисии на въглероден двуокис. Мисля, че суперкредитите и, о, кредитите и екоинновациите са моменти, по които можем да поработим повече. Тук е важно и в областта на МПС да се създаде процедура за избягване на бюрокрацията, така че да насърчаваме промишлеността да създава екоиновации. Тази седмица имаме среща с комисията. Надявам се да намерим добър изход от проблема, както за МПС, така и за лекотоварните. Ограничаването на 7 грама също може да се обсъди допълнително. Просто е важно да има стимули в това отношение. Също така трябва да има стимули и чрез така наречените суперкредити, които предвиждат възнаграждаване на производители на автомобили, автомобили а, с нулеви емисии или емисии от по-малко от 50 грама. Според комисията обаче суперкредите те са ограничени до 2016 година, така е в предложението и а едва ли до 2016 година ще има достатъчно автомобили, които да имат емисии под 50 грама. Би трябвало суперкредитирането да се предвиди за по-дълъг срок. Аз ще внеса съответното предложение за изменение. Това са двете точки, по които смятам, че докладът трябва да се подобри. А иначе съм абсолютно съгласна с него, особено по отношение на дългосрочната цел. 135 грама през 2020 година. Тя е трудно постижима в а, изследванията на комисията са посочени разходите за дългосрочната а, цел. Те са специфицирани, обаче няма анализ на въздействието, оценка на въздействието. Просто комисията поставя една по-висока цел в грамаж, но ако примерно Volkswagen Cadillac, който струва 18 500 евро и финансово и технически ще е много трудно да се достигне тази цел. Що се отнася до краткосрочната цел, можем да бъдем малко по-строги за дългосрочната комисията иска да се предвидят по-дълги срокове за влизане в сила дела. Тук смятам, че трябва да се предостави повече време на производителите. Продължавам да настоявам да има постепенен подход и да има постоянно намаляване на емисиите от СО2, независимо от дългосрочната и краткосрочна цел, за да може производителите да се чувстват задължени да се ориентират спрямо тези цели. Смятам, че такава приемственост, такава постепенност ще даде възможност на промишлеността да планира по-дългосрочно и ще направя съответния съответното предложение. Що се отнася до ограничителите на скоростта, 120 км в час за мен са проблем все още не съм видяла изследване, в, кои, в което действително да се доказват спестени емисии при тази скорост. Не бива да забравяме и, че при тези автомобили е необходим определен капацитет на двигателя, за да може да се предво... превозват съответните товари. И това е свързано с максималната скорост тук докладчикът пише, в, че не бива да се създават прецеденти. Аз смятам, че бихме създали прецедент, ако въведем такава ниска максимална скорост. Що се отнася до санкциите, те трябва да бъдат конкурентни на ме. Тези за МПС 95 евро са там тук предвиждаме 120. За многоетапните превозни средства смятам, че предложението на докладчика е отлично и го подкрепям, защото за много от производителите не е възможно да проследят как ще се доизгражда техният базов модел. А, последно, създаването на пулове за мен е малко по-проблемно, защото защото това ще доведе до ощърп в, по отношение на конкуренцията за производителите. А иначе благодаря за чудесния проект доклад. Благодаря. Сега Матия Скротл има думата. Благодаря, господин председател, и аз благодаря на докладчика за представянето на неговия проекто деклад. Малко малко така сме го виждали вече това в законодателството за моторните превозни средства. И тогава говорихме за смекчаване на мерки, за отлагане на срокове. По отношение на граничните стойности, докладът на господин Каланан не представлява подобрение. Това, което ме радва е ограничението на скоростта. Тук съм съгласен с госпожа Вайс Гербер. Целта не е да се промени нещо по двигателя, а да се вгради електронен стопер на максималната скорост. Това е решение на производителите. Тук политиците не могат да се месят. Всеки производител сам решава как ще проектира своя автомобил. Тук ние нямаме работа да се месим но ограничителят на скоростта е разумен, защото а, се покачва съпротивлението на въздуха на квадрат. Мисля, че в областта на лекотоварните превозни средства трябва да се вземат всички възможни мерки, които водят до ефективност на разходите. Една такава мярка е вграждането на ограничителна скоростта, но трябва да има някаква мярка за насърчаване на производители, които го правят. Например, в грам емисии, грама емисии на въглероден двуокис. За целта ни е необходима ясна дефиниция на комуни... Е, комисията как трябва да се направи това. Много съм благодарен на Мартин Каланан за тази идея. И транспортната комисия прие това предложение – мисля, че по този начин в реалния живот наистина можем да намалим емисиите на въглероден двуокис. Що се отнася до разпоредбите, свързани с сигурността, те също са добри, но тук говорим за околна среда. Що се отнася до дългосрочните цели, трябва да кажа, че 135 грама е една амбициозна цел – но е необходимо за целта да има нови технологии. Всички агенции, Международната агенция по енергетика, ни уверяват, че ресурсът, горивата ще намаляват. Все повече хора има на планетата, все малко, по-малко изкопаеми горива. Така че трябва да поставим наистина такива цели, за да поставим и цели за разхода на гориво. Всички инвестиции в повече, които са необходими за това, ще се върнат, защото ще се хаби по-малко гориво и онези, които си купят такава кола с намален разход, в крайна сметка ще спечелят. Що се отнася до етапния подход, в това отношение бих подкрепил по-скоро предложението на комисията, което е много реалистично, включително и ограничението за 175 грама, които могат да се постигнат още с технологиите, с които се разполага днес. Трябва да държим на тези 175 грама и на срока, предлаган от комисията. Дългосрочният цел, която предлага Мартин Каланан, не мога да я подкрепя. Това, подкрепя, това би бил подгрешен сигнал, включително и от економическа гледна точка, защото говорим за една ключова европейска индустрия, автомобилната промишленост. Това е промишленост, която излиза на пазара само с най-добрите продукти и само така може да оцелее на пазара. Така че през 2008 година приехме едно законодателство по отношение на моторните превозни средства средства. Виждате какви модели има на пазара. Помните, че спорихме за 20-те грама. Смятам, че затруднихме промишлеността, особено с дългосрочната си цел. Но смятам, че тя е достижима и дори от гледна точка на индустриалната политика представлява нещо добро. Що се отнася до санкциите, подкрепям Мартин Калана. Не виждам защо а, санкциите за леките автомобили да са по-меки, отколкото за лекотоварните автомобили. Нека да бъдат едни и същи. За мен няма смисъл да а, а, мерим с различен аршин. При едните 45, при другите 120 грама, така че в това отношение подкрепям Мартин Каланан. За многоетапните превозни средства, това е проблем, който го нямаме в леките автомобили. В този смисъл трябва да а, така облегчим от отговорност производителите. Те наистина не могат да знаят какво ще стане с техните продукти, веднъж пуснати на пазара, как те ще бъдат доизграждани. В обобщение смятам, че законодателството в тази област е изключително важно. Мненията ни не са чак толкова противоречиви, както по отношение на доклада Саркони. Мисля, че можем да постигнем споразумение но смятам, че трябва не бива да размекваме проектът на комисията в първоначалните му стойности, така както се опитва да направи Мартин Каламан. Трябва да преразгледаме санкциите. Тук подкрепям докладчика и също така подкрепям а, ограничаването на скоростта. Това, че ограничаването на скоростта води до намаляване на емисиите. Мисля, че ако обвържем тези два момента, законодателството, което ще произведем, ще е добро. С нетърпение очаквам дискусията след внасяне на предложенията за изменения. Всички носим обща отговорност. Знаете за заседанието в Бон в момента и ние като европейци трябва да покажем, че се отнасяме сериозно към борбата с измененията на климата и искаме да водим интелигентна промишлена политика. Председателят, благодаря на Матиас Кроте, Холгер Крамър или Крис Дейвис. That... Много съжалявам, че комисията представи законодателството в този му вид, защото там се говори за намаляване на емисиите. Но лекотоварните автомобили са средство за търговия и бизнес. Те не са луксозна стока и ние трябва да говорим за повишаване на ефективността на консумацията и трябва да видим как да се намалят а, разходите и да се повиши да се, и да се намалят емисиите. Индустрията води интензивно лобиране. Дълго време имаше доброволен ангажимент и не се подобри економичността, нито ефективността. И накрая комисията най-накрая представи законодателното предложение и от тогава емисиите от автомобилната промишленост отбеляза най-сериозен спад в емисиите. Това въжи както за Великобритания, така и за цяла Европа. Но това не се случва с лекотоварните автомобили. Между 2001 и 2007 година ефективността на лекотоварните автомобили спадна. Така че аз бих казал, във връзка с предложението на Майкъл Каланан е, че съм съгласен с предложението за ограничители на скоростта, защото това ще бъде важен сигнал за индустрията. Но Мартин не отчита необходимостта от отчитане на намаляване на потреблението на гориво. Примерът с законодателството за пътнически автомобили е, че амбициозното законодателство дава резултати и производителите винаги ще бъдат една стъпка пред нас. Технологията, както каза господин Гротер, технологията съществува. Производителите на а, компоненти казват, че можем да постигнем тези цели лесно можем да, до 2016 година можем да постигнем и 160, и 175 грама. Те искат да продават а, своите стоки така, както тези предприятия, които сглобяват, искат да отложат а, максимално решението. Според комисията, Ако приемем целта 135 грама 2020 година, шофьорът, шофьорите ще спестят около 2100 евро през време на целия живот на автомобил. Но това е при цена 70 долара на барел. Кои от, никой не може да каже дали през 2030 година петролът ще струва 70 долара на барел. Аз мисля, че потенциалните спестявания са много по-добри, отколкото оценката на въздействието. Знаем, че цените на петрола ще се повишат. И когато погледна предложението на Майкъл Каунан, трябва да кажа, че то е на страната на най-лошите производители. Има много добри примери на производители в Европа, които през последните години предложиха автомобили, които са много по-ефективни от конкурентите, с много по ниски емисии. Вместо обаче да използваме тези по-високи стандарти, Майкъл Каунтън взима с страната на другите, които са по-малко амбициозни. Господин председател, сигурно сте забелязали, че след три дни в Англия ще се проведат парламентарни избори и консервативната партия, която Мартин представлява, обича да говори за зелена економика, зелени работни места. Ние в Европа говорим стратегия 2020 и зелени работни места. Но в предложенията, които сега той ни представя, той се проваля. Всъщност това са ретроградни предложения. Те са плесница за бизнеса. Тези предложения е НП просто не са достатъчно амбициозни. В крайна сметка, заради вас Европа ще стане по-малко ефективна. Заради вас европейския бизнес ще бъде по-скъп, ще плаща повече за автомобилите, които ползва. Това ще доведе до намаляване на работните места. Така че, моля ви, замислете се отново. Вслушайте се в малките фирми, вслушайте се в това, което те искат. И, Мартин, умолявам те да преразгледаш предложението си. Председателят се опитва да прекъсне ораторът. каква колко е жалко, че не сме в зала, в която може да има, да се предава по интернет на живо, за да ви чуят избирателите. Grünen, wer ist da? Bas, Eicott? That's going to be me. Thank you, Chairman, and uh, thank you. As well.